Okay, so I'm gonna look to make a start. Um... Започваме. Извинения към унеси, които чакаха пред залата. Предишната точка отне малко повече време. Благодаря за търпението. Преминаваме към точка 6. Освобождаването от отговора за връзка с изпълнението на бюджет за 2016 година съвместни предприятия. Най-напред ще помолим Сметната палата да направи изявление и след това отговорният член на Сметната палата ще вземе отношение. Благодаря. Предполагам, че пак ще ме инструктирате да говоря бавно. Имаме 8 конкретни доклада по съвместните предприятия. Знаете какво са те. Това са обществено-частни партньорства. Общия бюджет е 1,8 милиарда. През 2016 година участието на комисията беше 1,5 милиарда. През 2016 година за трети път се прилагаше съответния регламент, който разпоредбата изисква заверка от независим външен аудитор. По отношение на надежността на отчетите, Сметната палата отчита резултатите от независимия външен аудитор. Сметната палата разгледа дейността на аудитните фирми в съответните международни стандарти и целта е Сметната палата да може да използва този документ за своя доклад. Сметната палата излезе с положително становище за всички съвместни предприятия. Що се отнася за редовността на операциите, Сметната палата излезе с, с становище с резерва за 7 съвместни предприятия. Това е проблем, на който се натъкваме всяка година. Той ще продължи да възниква, така че няма да се спирам подробно. Това няма отношение към изпълнението на бюджета за Хоризонт 2020. Оценката експост ще се осъществи от комисията Привличаме вниманието ви по отношение на развитие на термоядрената енергия към въпроси, свързани с проекта ИТЕР и очакваното забавене в проекта. Това забавене трябва да се тълкува в светлината на сложността на дейността. По всяка вероятност е необходимо допълнителен анализ през 2016 година и те излезе с ревизиран проект и ревизиран срок – През декем... декември 35 е крайния срок. В края на 2016 година F4E е, прие промяна в срока за довършване. Допълнителното европейско финансиране за етапа на строителството ще бъде 5,4 милиарда.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 But of course, it's good to plan and to have contingencies. But of course, if the previous history was maintained, the level of uh, the level of contingency would not be sufficient. For this reason, the Сметната палата ще приеме специален доклад за местното предприятие F4E. Освен становището, Сметната палата излезе и с други препоръки в области като изпълнение на бюджет, системи за вътрешен контрол и обществени поръчки. В заключение има въпроси и по някои от тези проблеми Сметна плата ще излезе с отделен доклад. Господин Кардив. Uh, и и докладчика да представи своя доклад. Благодаря, господин председател. И Извинявам се на колегите от съвместни предприятия, че късно дойде тази точка в дневния ред. Искам да благодаря на, на колегата господин Поша за работата по тази тема миналата година. А, миналата седмица в Страсбург той даде един добър общ поглед на всички съвместни предприятия. Говорим за доста сериозна а, сума пари 1,8 милиарда евро за 2016. Тази сума е отпусната на 8 предприятия, всички от които работят в областта на научните изследвания за Европейския съюз. Смятам, че единствено в европейския бюджет това е една област, която обединява страните, членки, промишлеността, европейския бюджет и самите предприятия, обединява ги в техния стремеж да получат възможно най-добър резултат. Важно е, тези предприятия са важни, те ще продължат да работят и парламента трябва да ги освободи от отговорност. Що се отнася до бележките и предложението на Сметната палата да излезе със специален доклад за F4E, е, според мен това предложение е добро. Смятам обаче, че е важно още в самото начало да се каже, че а, проекта е голям по своя размер. А, Важно е обществеността да знае за това. А, тук става дума за предприятията F4E, Shift to Rail, Excel а, и иновативни лекарства. А, ще ви помоля да отговорите в кратко време на моите въпроси. Първо да задам няколко въпроса във връзка с Excel. Разбирам, че през последните години има значителен напредък. Един от въпросите а, а, е свързан а, с а, а, плащанията двете суми на задължателни плащанията значително са се увеличили през последните години. Искам да попитам какво прави предприятието в момента за, по този въпрос. Що се отнася до участието на страните членки, Увеличил се е, броя на участващите страни членки от 19 на 24, което е значително подобрение. А относно задълженията и плащанията, Ексъл може да ни даде е, информация защо процентът на участниците членки е толкова малък, под 5%. Е, А, агенцията знае за рамкова програма, седма рамкова програма и че тя приключва. И във връзка Excel може да отговори на, на въпроса какво, какво става с неизвършените плащания. И тъй като не е имало действие от 2012 година, Става дума за близо четвърт милиона евро, да, да обясните какво става. Относно иновативните лекарства, господин председател, имам тук един е, голям въпрос, свързан с това, че плащанията са под 70% за трета година. Важно е да ни кажат какво са направили те, за да решат този проблем и какво се прави относно планирането на бюджета в агенцията, за да се избегне това за бъдеще, бъдеще периоди. Що се отнася до следството за седма рамкова програма, има голям брой на извършени плащания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 Оценките на донорите са има ли оценка на този етап за оперативната фаза, фазата на активиране и фазата на извеждане от експлоатация. Какво мисли съвместното предприятие? Относно клъстерите, закъсненията, какъв е процента риска 20, 30, 40, ще бъде интересно да чуем. правени ли са оценки а, с оглед на това, че Обединеното кралство ще излезе от Европейския контрол? Какво ще, от Европейския съюз? Ще има ли това въздействие върху съвместните предприятия? Мисля, че а, трябва да знаем какъв е потенциалния риск, ако искаме да продължим дейността за в бъдеще. относно персонала, обществените поръчки, всичко това го пише в доклада. Относно Shift Rail, ново съвместно предприятие, разбирам, че е, има стратегия за противотяване на измамите за 2016 година. Как се извършва оценката на тези стратегии в съвместното предприятие? Има план за действие за 2020 година. Съда а, изрази особено мнение за обществените поръчки в Shift Какво ще кажете по този въпрос. Виждате доста, доста широк спектър от въпроси. Ще се радвам да получа отговор. Благодаря, Брай. Две минути с докладчицата Сянка. Е, Дереку, важни пане Кардиф, е, Пане... Уважаеми господин Кардив, уважаеми господин докладчик, за разлика от господин Сарвама, аз не подкрепям мнението, че тук ние имаме някакви основни проблеми. Благодаря на докладчика за извършената от него работа и бих желал да посоча някои слабости, а не проблеми. Всички предприятия се представиха успешно в Страсбург през октомври. Смятам, че е важно да информираме обществеността за това. След това и предприятието и смисълът е да се повиши морала при плащанията в частния сектор. Аз смятам, че това би подкрепило работата на BBI. Аз искам да попитам кога плащанията за седмата рамкова програма ще изтекат и искам да попитам за двата случая на несъстоятелност. Имаше възможност за участие в голямата конференция по тема ИТЕР, организирано от Европейската комисия. И това ни помогна да осъзнаем международното измерение на този проект. През юни комисията представи съобщение по тема финансиране и график до 2020 година. На това място искам да попитам комисията дали смята, че съветът в бъдеще ще трябва да реагира на това съобщение или това да стане в рамките на стратегията по многогодишната финансова рамка. И накрая още нещо. Една тема, която беше обсъдена миналата година, става дума за разходите за допълнителните дейности в частния сектор, така наречените ИКАА. Става дума за е, допълнителни разходи към оперативните разходи в частния сектор. При тези ИКАА е, мисля, че изпълнението е около 100% и това ме очудва. Аз трябва да задам въпроса как е, вие оценявате това? Смятате ли, че това е положително за начина на функциониране на предприятията или точно обратното представлява ненужно административно бреме? Благодаря за вниманието. Okay. Мирослав. Uh, uh, think... Добре, Мирослав. Мисля, че това е добра възможност сега да преминем към четирите съвместни предприятия, за да могат те да отговорят на поставените въпроси. Първия въпрос е към F4E, доколкото разбирам, директорът е тук, за да отговори. Добър вечер. Аз съм Йохан Швем, директор на термоядрен синтез за енергия от 2016 година. Искам да благодаря на председателката госпожа Гресле и на всички членове на комисията за възможността да говорим тук днес. Това, за което бихме искали да говорим е следното. Ние приветстваме положителното становище на Сметната палата. Искаме, искаме да ви дадем информация за напредъка на проекта ИТЕР, за това как участват научно-следователските среди и, и индустрията, плана за действие и ще ви отговорим на въпроси. Taking into account that ITER is a very complex project. Относно разходите, ИТЕР е много комплексен процес, проект. Сметната палата излезе със становище за че с 2016 година отчетите са надежни и точни. Ние сме особено доволни че е, е, са подобрени системите за контрол на разходите в сравнение с 2015. Мога да ви уверя, че F4E ще продължи да следи е, разходите и плащанията, е, за да остане в е, под 6,6 е, милиарда лимита до края на проекта. Знаете от съобщението на комисията, че края на проекта се предвижда за, предвижда за 2035 година. Важно е, че работим заедно с комисията, която представлява Европа в съвета на е, ИТЕР. F4E прилага IT-система, наречена EcoSys. Това е система, която съществява мониторинг на производствената и околната среда. През 2016 година бяха съхранвани данни в системата. През 2017 година ще ще можем да завършим архитектурата и тази система ще ни позволи да имаме в една система с добро проследяване всички плащания, бюджета и така нататък. Така че това очакваме като подобрение относно задължение и плащания. Що се отнася до графика в времето, ето тук виждате как напредва строителството. Заложени са важните моменти в плана на комисията. Целта е, е първата плазма да имаме през 2025 година. Това е първата възможна дата можем да го направим, ако борда се съгласи. Апдейта е вече е планиран. заключение Искам да уверя комисията, че F4E прави а, всичко, което е по силите му, за да упражнява контрол върху разходите и ефективността. Ние няма да спрем там, докъдето сме стигнали. Ще продължим да се подобрявам. Европа, както виждате на този слайд, отговаря за всички а, а, сгради. А, чийто дизайн беше многократно променен преди 2015 година. Както знаете, това са участия, не финансови участия, например големите магнити, които изглеждат по този начин и тежат колкото един самолет, наистина се произвеждат. На слайда виждате европейските компании, които участват. От много държавите дават своя принос към тази технология, свързана с много предизвикателства. Ние произвеждаме голямата част от частите в вакуум, Системата е комплексна. Крио завода ще бъде най-големия завод за газове с температура на абсолютната нула. Термоядрен синтез за енергия ръководи монтажа и доставя основните части. Това е броят на договорите, сключени с Европейската промишленост, над 900 договора за обща сума от над 4 милиарда. Не само за чиста енергия, но и за споделяне на научни и знания. 2017 година беше добра година по отношение на планирането. Завършихме 90% от планирането на основните моменти, което беше основен обект на критика в миналото. Помните, че а, работехме с планове за действие. А, сметната палата добави няко, някои моменти към а, този а, план. ние започнахме програма за непрекъснато подобрение. Подобряваме се всяка година. С удоволствие отбелязвам. Това е схемата. Няма да влизам в много детайли. Искам да знаете, че термоядрен синтез за енергия е е, навлиза в етапа на, на своя зрял етап като организация. В обобщение е, ще кажа, че приветстваме одитното становище без резерви. Е, предоставили сме е, план на основните моменти през 2016-2017 година. Ще продължим до 2020 да подобряваме организацията. През 2016 и 2017 завършихме новата организация. Менеджерите показаха индустриален а, а, опит по отношение на системите и инструментите. Защо строим тази огромна машина? Това е изследователска машина, която ще ще ни предвижда още една стъпка към това да получим енергия от термоядрен синтез. Е, това е устойчива технология, която не е произвежда въглероден диоксид. Сигурна е, не произвежда отпадъци и не съдържа риска реакторът да излезе от контрол ако сравним с промишлеността за полупроводници, виждаме какъв е напредъка. силно са дадени промишлеността за полупроводници, чипове, транзистори, а в оранжево е дадена индустрията свързана с тем термояден синтез. Вижда се, че и тър малко се забавят а, нещата, но термоядрения синтез се показва, че се подобрява с всяка година. Показвам ви го, за да ви уверя, че ще стигнем до крайната цел. Ако сравним ИТЕР с други големи а, проекти, много е дребно за да го четете, отгоре имате ISS, програмата Apollo, най-отдолу е, е Берлинското летище, в оранжево е дадено ИТЕР. Това е един от най- скъпите научно-следователски не е от най-скъпите проекти. Това проект всъщност е доста малък, особено като си има предвид, че се разработва такава основополагаща технология за човечеството. Благодаря ви. Ще отговоря на въпроса. were all your questions answered? Брайан, получи ли отговор на всички въпроси, ако не повтори ги? Нека да чуем първо изложенията. Има много въпроси, но пък и колегите може би имат въпроси. Имам въпроси за оттеглянето на Обединеното кралство, кралство и последиците от оттеглянето им от Евратом. Сега ще се върнем на тези въпроси в края. Сега, следващото изложение ще бъде от електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа, господин Колвенар. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да представя нашата гледна точка. Подготвих кратко изложение, но тъй като няма време, ще отговоря на въпросите. Много се зарадвах на това, че господин Хейс и Пос споменаха това, че през октомври организирахме съвместни предприятия, които имат общи мисии. Надявам се да имате това предвид. Сега да отговоря на вашите въпроси и да отговоря на въпросите, които не зададахте резе... приемането на отчета с резерва. Ние работим с държави членки, които носят отговорност за съответствието на разходите. Ще ви представя... Ще... Ние поискахме отделните участници да имат декларация за съответствието си. Сега има 98,3% от допълнителната гаранция. Сигурни сме, че всички средства са изразходвани добре и плащанията са извършени в съответствие с правилата. Сега да отговоря на въпросите. Да обясня, че работим в тясно взаимодействие с отделните държави членки и както казахте, ангажиментите те имат висок процент на изпълнение. Все още има проекти, които не можем да финансираме, тъй като нямаме бюджетни кредити и има ясна разлика между поети задължения и плащания. Поетите ангажименти е оценка, прогноза, плащането, бюджетните средства за плащанията са всъщност разплатените средства. Пете процента, които споменахте, водят до забавяне на плащанията. Няколко данни за пример. Общо, общия портфел за Excel е 2,5 милиарда. Това се заплати задължения. От тях финансовото участие на Европейския съюз 36 милиона. Участващите държави членки 567, а остатъка частни членове 1,3 милиарда. Това е общия обем проекти, което съответства на очакванията. Да, има забавяне при плащанията. Само в края, едва към края на програмата ще сме наясно какво точно е платено, но предполагаме, че за поетите ангажименти ще има направени плащания, освен ако не възникнат непредвидени обстоятелства. Под програмата Артемис имаме 360 бенефициенти, 16 случая на несъстоятелност, в някои случаи успяхме да възстановим средствата, в други случаи не защото информацията се предоставя на държавите членки, които я предоставят на нас. През 2015 година има, приехме ясна процедура за това как процедираме при несъстоятелност. Проблемът вече не е актуален, защото вече имаме гаранционен фонд. Сега не, е неизвършените разплащанията, 914 проекта, 110 са приключени, мнозинството са приключени от техническа гледна точка, не финансово. Комуникацията с държавите членки отнема време. Трябва да приключим повече от 50%, защото приключваме след като всички държави членки са дали зелена светлина. Ако има забавяне, независимо от причината, се стига до забавяне за всички. графикът. През 2019 година е, коефициентът FP9 хоризонт 1,9, след това 0,9, тази година 0,01, предполагам ще стигнем 0,10 през 2019 година. Това означава, че освобождаването от отговорност 2019 година ще бъде през 2021 година. Бях тук миналата година и ако не се промени нещо в доклада на Сметната палата, аз ще докладвам по становището с резерва. Благодаря. Преминаваме към следващото предприятие инициатива за иновативни лекарства. Господин Молен, изпълнителен директор. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа депутати, радвам се, че мога да дам актуална информация. Ще се спра на зададените въпроси. Радвам се, че имаме положително мнение от Сметната палата по три етапа отчети, дей, операции, приходи. За трета поредна година получаваме положително становище. Е, има област, посочени са областите, в които можем да усъвършенстваме. Първо по IT системите бавно преминахме към инструментите, е, Хоризонт 2020 не беше лесно. Постигнахме значителен напредък в спрямо 2016 година, от началото на 2018 година. Отчетността и наблюдението и плащането ще се извършва чрез инструментите Хоризонт 2020. Втората област, в която трябва да се направят подобрения, е забавенията при изплащанията за бенефициенти. Има два ключови фактора, които доведаха до това. Недостат... Е, недостатъчен брой служители е, поради, е, работа, поради това, че работата рязко се повиши. всички данни за 2017 година говорят за това, че службата успя да сведе забавенето 61 дни. Третия коментар на Сметната палата беше ниското бюджетно изпълнение при бюджетните кредити за плащания. Тук има две основни обяснения поради сложността на някои от консорциумите. Подписът може да се забави и това може да повлияе върху способността ни да изплатим предварителното финансиране в съответния бюджетен цикъл. Втора причина свързана с програмите за антимикробна резистентност и ебола. Когато се успокои епидемията с е, ебола, беше невъзможно да се извършат клинични изписания – ние държим да подобрим бюджетното изпълнение, но няма да компрометираме целта за добро финансово изпълнение. Накрая да кажа няколко думи за успеха, който постигнахме. Както знаете, нашите проекти е, доведоха до разработване на инструменти, които подобряват разработването на медикаменти, но е, валидирането на тези инструменти отнема много време от регулаторна гледна точка. Е, като пример ще дам хроничната обструктивна пулмонарна болест, е, болест, която засяга на 250 милиона думи в цял свят. Най-напред Както знаете, нашите проекти дават възможност за подпомагане на разработването на нови лекарства. Вече споменах хроничната обструктивна пулмонална болест. От нея страда 250 милиона души по цял свят и е петата водеща причина смърт в света. Това е сериозна респираторна болест, при която физическата неактивност е основният фактор за смъртност при пациентите. Следователно трябва да се измерят нивата на физическа дейност, за да се следи ефик ефикасността на лечението. Сега нямахме начин да измерваме този параметр. Сега има един нов проект, наречен Проактив, с който се разработиха първите инструменти, с които не само да се измери нивото на физическа дейност, но и също така да се оцени реакцията на пациента към физическата дейност. Миналата година Агенцията по лекарства излезе с проект за становище с резерва по инструментите. Ако се одобри, тези инструменти ще са достатъчно добри да се използват при бъдещи клинични проучвания за лечение на хроничната обструктивна пулмонарна болност. Така пациентите ще имат достъп до новаторски методи за лечение. Очевидно, проектите отнемат много време, за да стане видимо въздействието. Проекта Проактив приключи през 2016 година, но резултатите стават видими. Сега искам да ви насърча да прочетете интервюто с координатора за научните проекти. Ще намерите копия в входа на залата. Четвъртото и последно из... Из... изказване от шифтора господин Бургини е тук, изпълнителен директор. Имате думата, заповядайте. Благодаря, добър вечер на всички. Първо благодаря много на господин Хейс и господин Пош е, и координаторите за чудесното сътрудничеството в подготвителната фаза на този доклад. Е, да се сложи началото на ново съвместно предприятие с този, от тази величина, голямо начинание. Shift Orel получи независимост през 2016 година. Работехме основно по две линии. Първо да изградим системи за менеджмент и контрол, да започне управлението и дейността. А, с помощта на комисията и останалите органи на Съюза, с които работим. Работихме с комисията по разработката на бъдещи документи и така нататък. Едно от основните предизвикателства за нас беше набирането на персонал 21 души, няколко на временен договор и 16 на хонорар. Mm мога да говоря възоснова на бившия ми като аудитор в комисията, изграждането на предприятието вземаше предвид оценката на риска. Имаме стратегия за борба с измамите от миналата година. Тя е оценена в зависимост от риска. Наред с това ние работим и върху същинския ни а, а, бизнес. Shift to Rail е звено органи... ориентирано към своята мисия. Създадено е за да създаде промяна в посоката на бъдеща а, мобилност. Дейността се организира на мултимодален принцип. От разглеждат с различните типове железопътни системи, високоскоростни, градски, крайградски и така нататък. И се предлагат иновативни решения от научно-изследователския сектор. Отправната точка е клиента. Основният компонент е дигитализацията, автоматизацията, изкуствения интелект да бъдат вкарани в железопътните системи, но също така да се трансформира и системата. Железопътната система ще осигури мобилност чрез свързване на различни региони на Европа във връзка с интелигентните градове, дигитална Европа говори се за дронове, автономни а, а, превозни средства. Може би вие не знаете, че една голяма част от системата работи автономно. А, искаме да приложим при високоскоростните влакове, товарните влакове и така нататък. А, в тази начална фаза през последните 20 а, месеца ние получихме 220 милиона от общо 440 е, фондове. Имаме 50 активни проекта и очакваме първоначални е, демонстрации през септември 2018 е, година. Да се върнем на въпроса на господин Пош за така наречените in-kind приноси. През първите а, месеци а, нашите е, а, членове е, изпълниха 43% от ангажиментите, които сме бяха поели. И благодарение на това ние можем да извършваме допълващи дейности на нашата основна работа. С оглед на нематериалния а, принос, а, получихме на 1% в началната фаза. А, е, беше ни извършена междинна оценка, е, която беше положителна. Получихме препоръки за следващата ни е, работа през 2016 година. Внедрихме иновативно решение. Работим с комисията, с DG Move, с Европейската железопътна агенция за създаване на правна рамка, която да позволи научно-изследователска дейност. Това е процеса, в който работим. през 2017 година бяха изпълнени препоръките, които получихме през 2016. Господин Хейс ще получа отговори. Има ли колеги, които желаят да говорят? Господин Саврама. Благодаря, господин председател. Имам една корекция. Никога не съм казвал, че има проблеми е, с някои съвместни предприятия, както е чул господин Пош при превода. Второ, а, исках да насочим светлините на прожектора към съвместните предприятия, защото те го заслужават. Добре, връщаме се към двата въпроса, които господин Хейс зададе, никой не им отговори. Ще отговорите ли на тези два въпроса F4E? Точно така, а, имаше един въпрос за разходите след 2020 година и за въздействието на Брексит. Започвам с разходите. Минали юли имаше съобщение на комисията относно бъдещите разходи след 2020 година, т.е. от 2021 до 2035 но Това са разходи, които касаят основно строителството и те ще бъдат 1 милиарда евро. Това са разходите за постигане на първия плазмен етап. Това е добра перспектива. Относно Относно Брексит, преди да стигнете до Брексит, относно оперативната фаза, фаза на деактивиране и на извеждане от на експлуатация. Знаете, знали се какви ще бъдат разходите за тези три фази? За деактивация и ам, е, извеждането експлуатация още нямаме разходи. А кога ще имате такива? Ще ви отговоря по-късно на този въпрос, защото ИТЕР е международна организация, тя се занимава с това. F4E участва с финансов принос. Брексит? Брексит Даже и човек, който работи в областта на термоядрения синтез, би казал, бих цитирал в тази връзка Айнштайн, бъдещето е нещо, което не ви е известно. Някои ще, ще продължат да работят, други не. Обединеното кралство е място, на което работи джет, там има съдователски е, център CCFV, на 80 милиона паунда от правителството, те участват в собствени фондове в ИТР, така че цялостната ситуация е неясна. Знаете, че ние работим по условията на договора за Евратом. Швейцария е пример за държава, която е изключила споразумение за асоциирано сътрудничество с Евратом, за да може да бъде член на термоядрения синтез за енергия. Така че е възможно. Това е една, една възможност, която спомена Обединеното кралство Но различните партии в Обединеното кралство Европейския съюз, така нататък може да имат различно мнение. Мисля, че трябва да изчакаме и да видим. Очевидно, една част от британската индустрия работи и на континента. Така че Брексит не е толкова голям проблем за нас. Това е по-скоро въпрос на а, финансиране. Разбира се, ще, ще бъде по-лесно, ако Обединеното кралство беше останало в Европейския съюз. Брайан, благодаря, благодаря и на четирите съвместни предприятия, които дойдоха за да отговорят на моите въпроси и въпросите на колегите и да представят тяхната работа. Мисля, че това е много важна публична процедура, имайки предвид какви големи суми, за какви големи суми пари става дума, правим го всяка година. Искам да благодаря на всички съвместни предприятия, които водиха дискусии с мен и моя офис през последните е, месеци. освобождаването отговорност от страна на парламента излиза, надхвърля рамките на финансовия а, одит а, и препоръките на Сватната палата. А, има а, едно обществено изискване при освобождаването от отговорност а, по отношение на съвместните а, предприятия. И ние като политици трябва да покажем връзката с резултатите, трябва да покажем ползите пред нашите данакопланци. Мисля, че е това е много важно за обществеността. Не винаги може да се каже, че непрекъснато се правят подобрения е, особено при съвместните предприятия, нови системи, е, финансово участие, нефинансово участие, как работи вътреш... системата за вътрешен одит, всички тези неща трябва непрестанно да се актуализират. А, Сметната палата показа, че е изключително важно на съвместната работа, мрежата на съвместните предприятия. Всичко това ще го включа в моя доклад. Е, много се радвам, че проведахме това публично изслушване днес. Благодаря на Сметната палата, на всички съвместни предприятия. До 30 януаря ще бъда готов с моя доклад, ще го публикувам, след което ще дебатираме по моя доклад а, е, е, с колегите. Благодаря, господин председател. Благодаря, Бран. обикновено давам думата на сметната палата преди докладчика, но това мисля, че е последното идване на господин Кардев тук или не. Надявам се да даде да, още веднъж другата седмица. Ако знаех, нямаше да ви оставя да говорите последен. Добре. Благодаря. Знам, че сте притиснати от времето, но искам да ви уверя, че препоръките на Сметната палата бяха спазани, което е много добре. Все още има някои въпроси, свързани с контрола на разходите. Ще продължим да следим въпроса. Благодаря. Преключваме дебата по тази точка. Извинявам се на всички за закъснението. And I hope that it is not